към дневният ред. Крайният, е, окончателният дневен ред беше прият на 1 октомври и е, по съответно правило 141. Нямаме никакви искания за промени за понеделник и в такъв случай пристъпваме към вторник. групата на НП поиска от поиска изказване от заместник-председателя на комисията по ситуацията в Гърция, а именно използването на селективно правосъдие, а именно случая на Гиги Оголава това и по него да имаме резолюция. Ще дам думата на господин Кристиан Преда да представи искането на НП. Doamna președintă, grupul PPE dorește să includă acest subiect uh, și anume o discuție despre Georgia. Благодаря. Искам да включим тази тема и дискусията за Грузия и селективното правосъдие, което се практикува в тази държава. Много сериозна тема и трябва също да разискваме и отношенията, връзката между правосъдието и цялата правосъдна система в Грузия. Призовавам нашите колеги либерали и социалисти, които винаги защитават грузинското правителство, да си помислят и да гласуват за нашето предложение. Също така се обръщам към социалистите по-специално, които в Европейския съюз подкрепят премиери, които са а, били начало на Румънската социалистическа партия и също са замесени в такива корупционни схеми с правосъдието. А, благодаря. Има ли оратор за? Мишо Голниш. Голниш. Господин Голниш. Мерси, мерси, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да заявя, че като цяло принципно подкрепям всички инициативи, чиято цел е да закремят селективното правосъдие. Бих искал също така в контекста на предложеното от колегата от НП да разгледаме и въпроса с селективното правосъдие в рамките на самият Европейски съюз. Например, тези практики в Гърция спрямо депутатите от Златна зора или селективното правосъдие в Германия или в Франция. Франция. Поради всички тези закони, които се противоречат на свободите и които противоречат на демократичните ни принципи. А сега някой против? Господин Карканя. Suficientemente е, е, significativo сигнификативно la пропуста на Аз смятам това предложение за достатъчно обосновано. Освен това, той, то получи достатъчно добра подкрепа от господин Голниш, но аз не искам да говоря за този единичен случай. По-скоро бих искала да говоря за начина по който работи този парламент. Беше. Е, въпрос с искане за спешен отговор, който не получи мнозинство на, на пленарно заседание, отново беше внесен. Независимо от темата, за която говорим, начинът по който подхожда този парламент не е приемлив. Гласуваме го. Кои са за, прочи, Кои са за на приемата на дневния ред? Против? Отхвърлят се тези изменения по нейния ред. Щом искате, ще го проверим, но а, мисля, че е почти сигурно. Моля, гласувайте. Has everyone voted? Всички ли гласуваха? Колеги, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се няма да има промени в дневния ред за вторник. А сега дневния ред за сряда. Европейската уменена левица и Зелената левица поиска изказване на заместник председателя на комисията и върховния представител на е- на Европейския съюз за външната политика, за европейските удари над военната, над болницата на лекари без граници в Кундус, Афганистан. Давам думата на господин Зимер. Фрау Президентин, госпожо Госпожо председател, моята политическа група а, настоява за дебат без резолюция а, относно смъртоносното нападение на Съединените щати над болницата на лекари без граница в Кундус. Според нас в 8.30 часа сутринта в сряда в присъствието на госпожа Могерини този въпрос трябва да бъде дебатиран. Е, и предлагам да започнем с изказвания на председателите на политическите групи. Бяха убити в това нападение 12 лека и 7 пациента, от които 3 деца. 37 души, от които 19 служители на болницата бяха тежко ранени. Според данни на лекари без граници, на 3 октомври между 8 и 5 и 3 часа е бил цел на 15-минутни бомбардировки. Централната сграда на болницата, в която се намира интензивното отделение и още едно отделение за терапия, е, е било улучено много точно. Още на 29 септември геоданните на болницата са били е, предадени на международната общност е, и на афганистанските сили. Въпреки това болницата е станала цел на нападението. Европейския съюз участва в Афганистан и се ангажира с помощ за развитие много повече, отколкото в останалите страни. Много организации от Европа, сред които и лекари без граници, е, участват в тази помощ за развитие. За това настояваме за дебат. А сега кой е за госпожа Хармс? От името на моята политическа група подкрепям искането на Габи Зимерт. Искам да кажа, че съм а, успокоена от това, което чух от президента Обама, който обяви, че ще има пълно разследване на ужасяващите събития в Кундус. Смятам обаче, че трябва да се състои международен дебат по онова, което се случи. Най-вече защото в Афганистан а, събитията будят а, ужас и като цяло, според мен, все още не е водена дискусия относно положението в Афганистан. Според мен ще бъде изключително адекватно на световното положение да включим а, дискусията за Афганистан в нашия дневен ред. Thank you, Mrs. Harms. Благодаря, госпожо Хармс. Има ли оратор против предложението? Ако няма, в такъв случай ще ви помоля да гласувате. Кой е за промяната на дневния ред? Против? Um, Приема се това предложение и ще имаме. Добре, колеги, ще го гласуваме електронно щом настоявате. Беше достатъчно ясно, но все пак, щом настоявате, гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Колеги, приема се. Дневният ред за сряда се променя. Ще имаме изказване по този въпрос в среда сутринта. Заседанието ще започне в 8.30. Благодаря, колеги. Искате думата ли, госпожо? Не точно по дневният ред, но дебата във вторник за тъй наречен Дизелгейт. Разбирам, че председателския съвет се е споразумял да иска тук присъствието на заместник председател Тимерманс, за този дебат, но виждаме, че всъщност комисар Бенковска, която се занимава с индустрията, вътрешния пазар и предприемачеството, предприемачеството тя ще бъде тук. И това засяга и политиката за окон среда, и конкурентоспособността, и управлението, и много други въпроси. Тоест, четири комисии се занимават с този въпрос. Искаме да разберем в такъв случай защо комисията не изпълнява нашето искане да изпрати заместник председател Тимерманс тук за дебат. Um, Благодаря. Комисията трябва да реши кой ще участва в дебата. И да, когато комисарите са тук, те говорят името на цялата комисия, но ви разбирам. Нямам други предложения за промяната на дневния ред за четвъртък, така че мога да кажа, че се приема дневния ред. Някой има ли нещо да каже, господин Менеш? Благодаря, господин председател. Аз имам въпрос по дневния ред за сряда, предвид постоящо гласуване по календара. Както знаете, крайният срок за внасяне изменения ще бъде утре, а групата на ЕКР внесе изменение, с което се ограничава броя на дните по време на пленарните седания в Страсбург от 4 на 3 дни. Това проекто изменение беше сметнато за не приемливо от председателят Шулц без достатъчна аргументация. В един имейл, изпратен от администрация, дори не от самият председател, се твърди, че това противоречи на правилника, но предвид колко важен от политическа се свой този въпрос, не знам дали това е едно достатъчно, добро, достатъчно добър довод да се сметне подобно пакто изменение за неприемливо. Ето защо бих искал председателството много по-внимателно да разгледа истинското последици от съдебното решение от 2012 година за това какво можем и какво не можем да правим тук в пленарната зала при измяната на нашия календар. Ако не не може да направим подобен а, задълбочен юридически анализ, няма никакъв смисъл изобщо да приемаме и да променяме този календар. Благодаря ви. Ами сигурно сте наясно, че този въпрос вече беше повдигнат през 2014 година и по същото време, също, по същото време през 2014 година това проекто изменение беше определено за неприемливо по правни причини по становище на правната служба, която председателството получи. Нищо не се е променило от тогава и вашето изменение продължава да е неприемливо. Благодаря ви за коментара. А сега, колеги, господин Преда, процесуален въпрос? Да, благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да спомена спешно е, случаите за спешните, е, спешните случаи, свързани с нарушаване правата на човека в е, четвъртък. За втори път вече разглеждаме четири случая вместо три. Бих искал отново да ви припомня какво, е, какви са разпоредбите на член 135 от правилника за дейността на Европейски парламент. Цитирам. Общият брой теми, които биха могли да бъдат включени в процедурите по спешност не може да надхвърля 3 включително и под главите. А разбирам, че са включени четири точки по спешните процедури, защото председателят Шут е настоявал за това включване. Тоест, за втори път вече той нарушава правилника за дейността на парламента. Бих искал отново да се върнем към а, традицията за три теми, които да се обсъждат съгласно правилника. В противен случай ще разполагаме с по-малко време за разглеждане на всяко едно от тези спешни случаи. Не смятам, че трябва да нарушавам собствените си правила. Благодаря ви, господин Прета. Аз много ясно разбирам, че в а, председателския съвет се е стигнало до съгласие по тази тема и че е имало вследствие, вследствие на това промяна в, в а, дневният ред, но ще предам съобщението ви на председателят. А сега поминаваме с първата точка от